Good afternoon. I ask you please to... Добър ден. Ще ви помоля да заемете местата си, за да можем да започнем заседанието. Hi. It's like this. Good afternoon Добър ден на всички. Ще говоря на португалски язик. Boa tarde a todos, bem-vindos a todos eh, a, esta, esta sessão do novo mandato da Comissão. добре дошли всички. Това е учредителното заседание на Комисията по заедостта и социалните въпроси. Аз ще председателствам това заседание до момента, в който изберем председател на комисията. Причината е именно аз да бъда председател в момента е, че аз съм члена на Европейския парламент с най-много отговорности в тази комисия по време на мандата на предишния парламент и за това сега аз започвам като откривам заседанието. Както знаете, трябва да изберем членовете на тази комисия. Става въпрос за председателя и заместник-председателите. Изборът ще бъде направен в съответствие с правилника. Започваме с избор на председателя. Мога да потвърдя, че имаме кворум, за да проведем гласуването. Бих искала да помоля групите да предложат своите кандидати. Първо давам думата на Патрик Лери. Благодаря. Нашата група го е представя кандидатурата на господин Хендел за, Томас Хендел за председател на комисията. Той бе много активен в е, Комисията по заетост и социални въпроси през предходния мандат. Беше координатор на нашата е, група. Също има и огромен профсъюзен опит в своята страна. Той е автор на е, редица доклади през предходния мандат. Благодаря. Obrigada, Patrick Liarric. Uh, pergunto. Благодаря. Искам да попитам кандидата дали той е съгласен с номинацията. Добре, в такъв случай мога да потвърдя, че Патрик би искал да вземе председателско място, ако го изберете. Ще го питам и дали е попълнил декларацията за финансов интерес. В такъв случай, след като приключихме с това, предлагам господин Томас Хендел да бъде избран с акламация. Kommissar Kreis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal sehr herzlichen Dank für Уважаеми колеги, първо искам да благодаря за доверието, което ми гласувахте. Благодарен съм, че ми дават отговорността да бъда председател на тази комисия. Малко повече ще кажа за работата на комисията по-късно. В момента, може би, само искам да кажа, че ще работя с всички членове от всички групи по един открит и прозрачен начин. Това е една от комисиите, които при настоящите обстоятелства е изправена пред сериозни предизвикателства в борбата за европейска солидарност. Аз ще направя всичко, което мога, за да гарантираме, че постигаме добри решения за хората и гражданите на Европа. И сега Нека да продължим с учредяването на комисията. Това, което предстои, е избора на заместник-председатели на комисията. Техният брой трябва да бъде 4. Дали мога да ви помоля да споделите своите номинации за първи заместник-председател? Госпожа Родригес, виждам, има предложение. Заповядайте. Добър ден. А, благодаря. Говоря от името на социалистите и демократите. Нашата група би искала да предложи като заместник, първи заместник председател, следния кандидат. Марита Озвуко. Марита ausguck Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich werde es noch lernen. Марика Аускок. Мисля, че правилно произнасям фамилията, но ще имам време да науча тази фамилия. Колеги, съгласни ли сте? Колега, съгласна ли сте да бъдете номинирана? Съгласна ли сте да бъдете кандидат? Да. Бих искала да бъда кандидат и последното ми фам... името ми е Улскук. Това е моето фамилно име. Ще трябва да се поупражнявам, казва председателя, но съм сигурен, че до края на нашия мандат ще съм се справил. Други предложения има ли? Не, няма. Предадена декларация за финансов интерес, така ми казват колегите. В такъв случай можем да продължим с гласуването. Тези, които са съгласни, моля вдигнете ръце. В такъв случай бих могъл да поздравя нашата колега Марита. Заповядайте, елате да седнете тук до мен. В такъв случай можем да продължим нататък с избора на втори заместник-председател. Едуард Кокан, заповядайте, давам ви думата. Благодаря, благодаря господин председателю. От името на групата на ЕНП предлагам госпожа Язловецка за втори заместник-председател на тази комисия госпожа Язловецка при предишния парламент работи по много важни досиета, работи ефективно и мисля, че това напълно я квалифицира да заема тази позиция. Благодаря ви. Данута. Благодаря. Данута. Данута Язловецка. Къде е госпожа Язловецка? За съжаление ми казва, че тя не е имала възможност да присъства днес, но е съгласна да бъде номинирана за кандидат. В такъв случай можем да гласуваме. Други предложения има ли? Явно не. В такъв случай гласуваме за госпожа Язловецка с акламация. Damit sind wir schon bei der Wahl. И така с това пристъпваме към избора на трети заместник-председател. ausgesprochen wird. Jana Thom wird den Vorschlag unterbreiten, bitte. Казаха ми, че Яна Том ще направи предложение. Заповядайте, благодаря. От името на групата АЛДЕ бих искала да номинирам госпожа Ула Търнас. Тя, за съжаление, не е тук, но имам от нея документ, в който казва, че тя е съгласна да бъде номинирана и би приела тази, този пост, ако днес я изберем. Благодаря, казва председателя. Подадена е и изрядна декларация за финансов интерес. Други предложения няма. В такъв случай бихме могли да подминем към гласуване. Моля, вдигнете ръка, ако подкрепите кандидатурата. Изглежда, че нямаме никой против. В такъв случай Ула Тернас е избрана за трети заместник председател. Тя също не присъства в момента. Благодаря. И така остава да изберем четвърти заместник председател. Мария Жоал Родригес взима думата с предложение. Благодаря. Като заместник-председател на групата на социалистите и демократите, аз имам удоволствието да представя нашия кандидат за четвъртото заместник-председателско място в тази комисия. Дамата си тук пред мен. Аги Огирус. Нека само да подчертая, че Нашата кандидатура за първи заместник председател, която подкрепихте, е един колега, който наистина беше много важен в предишния парламент с много голям опит, а сега представяме кандидатура на колега, която има сериозен опит в синдикатите, така че вярваме ще може да подпомогне работата на тази комисия. Благодаря. Дамата е тук. Декларацията за финансов интерес също е била подадена и така дали мога да ви, да ви помоля да гласувате. Всъщност да ви попитам дали имате други предложения за четвърти заместник председател. Няма. В такъв случай мисля, че можем да гласуваме с акламация. So, damit ist die Konstituierung äh, soweit. С това приключваме учредителната част от заседанието на нашата комисия. Бих искал само да кажа още нещо за работата на нашата комисия. За мен това също е нова роля. Аз съм част от, бях част от комисията за заедостта и социалните въпроси предишните 5 години, но ролята на председател е нова за мен. Искам само да кажа няколко неща. Мисля, че нашата комисия ще се изправи пред сериозни предизвикателства защото Европейския съюз трябва да се бори с безпредседентни нива на безработица. В момента се наблюдава известен спад при безработицата, но наистина това е сериозен, сериозно препятствие пред нас. Нещо, което е също много сериозен проблем е младежката безработица. Мисля, че още при първото ни заседание ще разгледаме как стои въпроса с младежката безработица в определени области на Европа в някои случаи дори имаме над 50% ниво на, на безработица при младежите. Това е сериозно предизвикателство пред Европейския съюз. Виждаме и сериозно увеличаване на временната заетост или застрашената заетост. Според данните, които сме получили, имаме около 20 милиона хора, които живеят на прага на бедността или малко над него и това наистина са сериозни предизвикателства, пред които трябва да се изправим. През последния мандат работихме изключително много по правата на работниците, различни права в областта на трудовото законодателство. Ставаше въпрос за сезонни работници, временни работници, договори и това са въпроси, по които ще продължим да работим и по които трябва да продължим да работим. Мисля също, че равното заплащане за равностойна работа е един голям въпрос, по който ще трябва да успеем да постигнем съгласие. В началото на периода, струва ми се, също така ще трябва да работим по някои оставащи от предишния мандат въпроси. Прехода от седмия към осния мандат трябва да бъде завършен, трябва да видим каква е оставащата работа и трябва да видим по какъв начин ще продължим да работим по досията, които са били стартирани при предишния парламент. Особено във връзка с директивите за моряците, Имаме директива за социал... социалните разпоредби във връзка с растежа и заетостта. Трябва да разгледаме и ратификацията на конвенцията на МОД за квалификациите на моряците. Ще разгледаме неща свързани с европейския семестър. Също така безопасност и здраве на работното място за бременни жени. Ще има и разпоредби по отношение на работата на летищата. Това са оставащите неща, които трябва да завършим сега по време на 8-я мандат. предполагам, че новите докладчици съвсем скоро ще получат инструкции, така че работата да може да продължи гладко. Координаторите в областта на заедостта съвсем скоро ще се съберат. Все още обаче нямаме определена дата. Те ще определят докладчик за доста от предложенията на комисията, за да можем да продължим своята работа и да започнем да работим по нови теми за новия период. Също така неща свързани с ОРС, по-добра координация и предотвратяване на дедеклариран труд в Европа и освен това стратегии на европейско ниво в областта на безопасността и здравето на работното място. Ще започнем работа по време на италианското председателство. Аз очаквам с нетърпение съвместната ни работа с тях, особено в областта на младежката безработица. Аз бях в Италия с една делегация в областта на заедостта и наистина това е страна, която е сериозно засегната от високите нива на младежка безработица. По време на италианското председателство ще разгледаме социалните въпроси в Европа, в рамките на Европа 2020. На следващото заседание на нашата комисия ще имаме възможност да пристъпим веднага към работа. Министър Галети, министър на заедостта от Италия, ще присъства на нашето заседание и той ще има възможност да ни даде информация за това какво иска да постигне италианското председателство през следващите 6 месеца. Мисля, че това е чудесно начало на работата на нашата комисия и също така ще им даде един добър начален пласък. Тази информация ще получим директно от италианското председателство. Те ще ни кажат какви са плановете им Струва ми се, че ще трябва да разработим работна програма и не знам дали ще успеем да направим това преди лятната вакансия, но при всички положения в началото на септември ще трябва да начертаем един работен план. Това е нещо, което ще бъде съставено от страна на координаторите, след като те бъдат номинирани. Това е всичко, което искам да ви кажа за момента. Може би само ще направя няколко допълнителни обявления. Трябва да потвърдим календара със среща за оставащата част от 2014 година. В папката, в документите, които сте получили от секретарията, трябва да имате този график. 22 юли, Брюксел от 3 до 6 ще е следващото ни заседание. Поне аз такава информация имам. Така повтарям отново, от 3 часа до 6.30 по-скоро, не до 6 часа след обяд. Други коментари, колеги, има ли? Не, в такъв случай бих искал да благодаря на всички. Искам да ви пожелая всичко най- добро успех по време на допълнителните учредителни заседания. Ще се видим на 22 юли в 3 часа. С това приключваме заседанието.